So, guten Morgen, liebe... Добро утро, драги колежки и колеги. Добре дошли на втория ден от нашето заседание. Виждам, че още се преговаря и се в залата и се разговаря. Така, точката от дневния ред е бюджета за 2010 година. и сумите, които бихме желали да бъдат включени за нашата комисия в бюджета за 2010 година. Някои от нас имаха лятна почивка, но някои работиха. Това беше Юта Халк, която направи, извърши необходимата работа за нас. Така че и давам думата като докладчик по становище. Юта Халк има думата. Благодаря ако всички чуват, знам, че не всички са добри в немски език, но искам да кажа няколко принципни неща, защото много колежки и колеги са нови, които не ме познават. Освен това, някои неща по бюджета е, желаят да ги научат. Три принципни неща. Първо, относно агенциите. 28 агенции вече имаме в Европейския съюз, за които ние като парламент сме отговорни. Те получават средствата си от бюджета. Комисията, както всяка година, прави проекто бюджет. Съвета, както винаги, съкръщава бюджета с удоволствие. И това стряска хората от агенциите, но не бива да се плашат, тъй като ние периодично се връщаме към проекто бюджета относно сумите. Има редица изменения, които целят това. Има различни агенции. Някои агенции получават не само пари от нашия бюджет, но те зависят и от таксите, които получават за работата, която извършват. Например, Агенцията по химия в Хелзинки, ЕМЕА в Лондон, Медицинската агенция е това. И за тези агенции има така наречени приходи от целенасочена дейност. Тоест, ако не са изразходвани средствата от бюджета, те могат парите да ги внесат в спестовната каса или могат да преведат на комисията сума и комисията съхранява тази сума и когато агенцията се нуждае следващата година от тази сума, тъй като не достигат бюджетните средства, може да си я поиска от комисията. Но някога комисията реагира различно при ЕМЕА и при ЕХА. Има така начините signed revenues, ги включва в бюджетните средства. Обаче това не бива да се прави тъй като тези агенции зависят от таксите, които получават и ние знаем от добрата практика, че не винаги предварително можем да кажем колко ще бъдат приходите от такси. Това е различно, зависи от това колко фирми а, заявят реклама в ЕМЕА на техните лекарства. Следователно с моите изменения аз а, надхвърлям а, проекто бюджета. Относно агенциите, разбира се, има планове за местата, за щатните места. Дълго време се борихме с администрацията, разработихме планове за развитие, така че агенциите да не могат да работят добре. Това означава, че ние като парламент не можем в рамките на една бюджетна процедура, можем да променяме органиграмата. Ние не може да се каже, че знаеме по-добре от комисията или от менеджмент борда на агенциите, как персонала трябва да бъде организиран и набран а, за целите на тази агенция. Тоест, измененията ако кажат две позиции, искаме да имаме повече за еха, това може изменение да бъде отхвърлено. И ако в комисията по околната среда не го направят това, то е, хората от бюджетната комисия ще го направят. При 28 агенции трябва да има известен ред. Всяка агенция, която вижда през бюджетната година, че персонала, който има е недостатъчен – за нея, може да подаде заявление за така нареченото поправка в броя на работните места и в течение на бюджетната година шатното разписание по предложение на комисията може да бъде променено. Толкова по, за агенциите. Сега относно новият бюджет. Естествено, е много примамливо нови бюджетни цифри да има за политики, които ни лежат на сърцето и да кажем това е нашата политическа воля. Чудесно. Документираме нашата политическа воля, но нищо повече, защото пари от бюджета могат да бъдат отпуснати само при законова основа. Тоест, ние и особено комисията се нуждае от правно основание – за да се отпускат средства по отделните пера. През последната година колегите не искаха да послушат и създадоха един фонд за климата, но комисията и до днес не може да, да а, отпусне тези 20 милиона евро за климата и това е, води до едно безмислена дейност. Тоест, ние сами се ограничаваме, ние паркираме пари някъде, но не можем да ги изразходваме, защото няма правно основание за това. Затова ви моля да не създавате нови е, бюджетни позиции. По-добре погледнете правното основание за отделните бюджетни пера и кажете там повече пари ще отпуснем или приоритет искаме там да поставим. На трето място искам да говоря за пилотните проекти. Колежките и колегите а, бяха много нахочиви по отношение на създаването на пилотни проекти. Редица предложения, които бяха поддадени, бяха след това оттеглени, но имаше няколко, които не са оттеглени. Ако позволите, аз ви напомням, че пилотните проекти и подготвителните мерки трябва да бъдат винаги такива, които да дават добавена стойност за Европа. И второ, да бъдат иновативи, съвсем нови. Не бива да има друго законодателство или друго право. А, иначе няма да бъде пилотен проект. Това е добра инициатива на парламента, но не е пилотен проект. Като Рихард Зебер, един ценен колег, но и двата предложения не са пилотни проекти с добавена стойност. Също въжи за колегата, който седи до мен. Той предложи да направим един пилотен проект по амброзия, но вече има толкова изследвания с 11 държави членки на Европейския съюз, които всички могат да бъдат реализирани. Можем да, да искаме от комисията да създаде необходимата е, законодателна е, рамка за тях. Но не е пилотен проект. Крис Дейвис, относно него бих казал следното. Той идва с три четвърти от годината по-късно с неговата добра а, идея. Това неговата идея не е пилотен проект. Комисията вече е дала поръчка за изследване е, е в тази област и резултатите ще бъдат представени следващата година. Тоест, комисията го изпреварва и неговата идея не е пилотен проект. Единственият пилотен проект е на Томас Улман идеята за хепатит Б. Толкова. Можем ли минем към гласуване? Благодаря Юта, беше полезна тази информация за агенциите и линията за бюджетните средства. Един малък проблем имам, моля да ме разберете. В 11 часа имаме двама председатели на съвета, които са пред вратата, а за гласуване ни трябват поне 10 години. Тази година имаме изваредна ситуация, ние сме нов парламент и нямаме време да дебатираме, но няма друг начин. Затова веднага преминавам към гласуването. Моля за разбиране Колегите, които искат нещо да кажат, няма да има тази възможност. Предлагам да преминем към гласуване и по първото изменение 5911 на Юта Хал. Кой е за? Електрон... Не е електронно гласуване, моля дигате ръката. Благодаря. Кой е против? Въздържали се, приема се. 5905 на Юта Халк за. Против. Въздържали се? Приема се. 5910 Юта Халк за. Против? Въздържали се? Приема се. Пет, девет, две, едно, Дейвис за против Въздържали се? Трябва електронно да гласуваме. Моля, гласувайте електронно за. Извинете, не става дума за пилот проекта от Крис Девис на това место, а става дума за за за бюджетната позиция 07 59-21 и 59-13 са идентични. Социал-демократите са за. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. 35 души за, никой не е против, един се въздържал. Приема се. Крис? Поне на двама от моите колеги машините за гласуване не работят. Поне на двама от моите колеги машините за гласуване не работят. Всъщност те са повече. Много се... В такъв случай много се радвам, че резултатът е такъв какъвто е. Дори да работеха машините, резултатът едва ли щеше да е по-различен. И така. Трябва да гласуваме за 5906 на Юта Халк. 5906 Юта Халк, кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Следващото изменение 5904. Е Аз направих предложението, това, което той желая да го трансферираме. Обаче, след като още наш говорих с комисията, комисията казва, тя тя може в Life Plus да го имплементира. Так, така че можем да гласуваме по изменението така, както е подадено. Т.е. не устно изменение. Така че гласуваме по 5904, който е за. Против. Въздържали се. Приема се. 5914 Гернот Штанайтер. За. против, въздържали се, приема се. 5918. Рихард Зейбер за. Против. Въздържали се, приема се. 5919 Рихард Зейбер за. Против. Въздържали се. Изглежда ми 50 на 50. Какво ще направим сега, като има уреди, които не работят? Нека да пробваме още веднъж тези, на които не работи уреда, да си дигнат ръката. Моля, гласувайте електронно. За 5-9-1-9 гласуваме. Който е за, закривам за гласуването. 43 гласували за 20, против 22, един въздържал се. Добре, ще броим. Има различни уреди, които не работят, затова ще гласуваме с дигане на ръка. Кой е за 519 5919 Рихард Зейбер? Който е за да си дигне ръката, моля. Моля секретарята да брои. Който е против, моля, дигнете ръката, които са против. Кой се въздържа? Двадесет и шест за, тридесет и двама против. Отхвърля се. 5909. Кой е за? Крис Дейвис. Против. Въздържали се. Приема се. 5926. Юта Халк за. Против. Въздържали се. Приема се. 5915. Две идентични. Който е за? Разделно гласуване. Първата част. Който е за първата част, моля да се дигне главата. Против първата част. Въздържали се. Приема се първата част. Втората част, моля, за. Благодаря. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 5908. Юта Халк за. Против. Въздържали се. Приема се. 5909 Юта Халк за. Против. Въздържали се. Приема се. 5924 Томас за против, въздържали се, трябва да броим. Още за. 5-9-2-4 Томас Улман. За. Против. Тридесет на двадесет и осем приема се. 5907 Юта Хаук за. Против. Въздържали се. Приема се. 5912 Юта Халк за. Против. Въздържали се. Приема се. 5925 Томас Улма. За, против, въздържали се, приема се. 5903 Айскот Юдит за, против, въздържали се, отхвърля се. С това приключва гласуването. Благодаря на Юта Хаук за работата, която извърши, за вас, за разбирането, че тази процедура беше по-различна от обичайното. Благодаря ти.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 So, liebe Kollegen, wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt. Драги колежки и колеги, преминаваме към следващата точка от дневния ред. Поздравявам най-сърдечно. Моля за внимание в залата. Знам, че има много неща, които искате да споделите, но моля за ваша концентрация. Дагмар, искаме да продължим нашата работа. Моля те. Моля за внимание. И така, можем да започнем. Поздравявам сърдечно сред нас шведското председателство, сутринта двама души. Сега заедно господин Георан Хеглунд, министър на социалните грижи на Швеция, и Мария Ларсон, министър по въпросите на възрастните хора и общественото здравеопазване на Швеция. мисля, че заслужава да ги поздравиме с ръкопляскане. Знаем, че шведското председателство е много амбициозно и е добре подготвено. Вече имаме впечатление от представители на шведското председателство. Сега се интересуваме тези двама представители. Какво са ни донесли? Дам веднага думата на господин Гьорен Хеглунд. Tusen tack, herr ordförande, och tack för det varma välkomnandet. Благодаря за топлия прием. Мисля, че взаимоотношенията между нас са много важни за по-нататъчната ни работа, защото ни предстои да решаваме много важни въпроси. За мен е чест, че съм в Комисията по околна среда в Европейския парламент, за да обсъдя въпросите на здравеопазването по време на шведското председателство. За мен е изключително привилегия, че мога да работя по въпросите на здравеопазването, тъй като здравеопазването има централно значение в живота на хората. проведено от Евробарометр проучване точно преди европейските избори показа, че високото ниво на здравеопазването и защита на потребителите е един от най-важните въпроси в е, предизборната кампания. И наша обща отговорност е да решаваме въпроси, които вълнуват толкова силно гражданите. Европейските граждани трябва да имат достъп до най-доброто възможно медицинско обслужване тогава, когато имат от нужда от него. Европейския съюз може да даде принос за по-добро здравеопазване, въпреки, че не бива да забравяме, че основната отговорност за здравната политика е на държавните членки. инициативите, които могат да бъдат взети на ниво Европейски съюз, са, ограничени независимо от националната компетенция и националните трудности, все, смятам, че в Европейския съюз има какво да научим от опита един на друг в здравеопазването. Някои от въпросите, които искам да обсъдя с вас, зависят от способността на съвета и парламента да си сътрудничат и да постигнат споразумение, за да могат да се вземат решения, които да подобрят защита на пациентите в Европа. Имам предвид по-специално директивата за правата на пациентите за възстановяване на разходите, направени в трансгр... при трансгранично здравеопазване. Надявам се, че дискусиите днес ще продължат в конструктив... по конструктивен начин през есента. Искам да кажа, че е в наш общ интерес да работим заедно. Действително, това е много важно за гражданите. Вярно е, че всички ние играем различна роля, но независимо от това, сътрудничеството помежду ни ще помогне да достигнем резултати, които са от полза за гражданите. Сега ще представя накратко приоритетите на шведското председателство през тази есен. Аз отговарям за въпросите на здравеопазването и фармацевтичните продукти, а моята колега Мария Ларсън за въпросите на общественото здравеопазване. Всеки един от нас ще направи един обзор преди да започнем дискусия. Тази есен ще бъде много натоварена, тъй като е, ние разполагаме с малко време, а трябва да решаваме много въпроси. Това е сериозно предизвикателство за шведското председателство, но сме е, готови да го посрещнем. Никое председателство не може да постигне каквото и да било без съюзници. И в, в тази връзка искам да благодаря френските и чешки колеги за тяхното сътрудничество. Е, тяхната дейност през последните 12 месеца, особено по отношение на директивата за правата на пациентите и резистентността към антибиотиците даде възможност да, да направим така, че да постигнем политически споразумения по тези въпроси през есента. Това сътрудничество ни даде възможност да се надяваме да достигнем, да постигнем такова споразумение през есента. Разбира се, ние отдаваме много голямо значение на добрите взаимоотношения с бъдещото председателство, т.е. Испанското председателство. По този начин ще постигнем приемственост в работата на съвета. Както знаете, шведското председателство започва на 1 юли и ние започнахме с един летящ старт. Швеция организира неформална среща на министрите на здравеопазването на 6 и 7 юли. Там обсъдихме директивата за правата на пациентите с акцент върху измененията, предложени от Европейския парламент. И министрите очертаха някои важни дейности за по-нататъчна дейност. Министрите също така изразиха желание да постигнат напредък. Разгледахме въпроса за резистентността а, срещу антибиотиците, алкохола и новият грип. Основното заседание на съвета ще се проведе на 1 декември в Брюксел и ние имаме желание да организираме допълнителна министерска среща на 12 октомври, която да се занимае с въпросите на грипа. Е, също така е, ще организираме и поредица от експертни конференции, за да обсъдим различни въпроси. Надяваме се, че евродепутатите ще участват активно. Много е важно те да могат да изразят максимално бързо своята позиция. Това е отначение значение за всички. И сега бих искала да ви представя въпросите малко по-подробно. Най-напред коми предложената от комисията директива за правата на пациентите за здравеопазване в друга държава членка. Европейският парламент изрази своето становище и, както вече казах, предложението на директивата по отношение на правата на пациентите започна при френското и чешкото председателство. Основната цел на тази директива е да изясни юриспруденцията на Съда на Европейските общности и дискусиите в съвета бяха насочени към търсене на решения, които да балансират правата на пациентите на трансгранично здравеопазване и отговорността на държавите членки за организиране и предоставяне на здравни медицински грижи. Целта на шведското председателство е да постигне политическо споразумение в съвета, но резултата разбира се, ще зависи от волята на държавите членки да продължат конструктивната дискусия и преговори, за да се постигне компромис. Постигнат е значителен напредък, но остават още още много въпроси за решаване, като например приложното поле на директивата, особено по отношение на доставчиците на частно медицинско обслужване, които не са нямат договор с системата за социално осигуряване в страната, предоставяща медицинските грижи, механизмите за сътрудничество между държавите членки по здравни медицински въпроси, както са описани в четвърта глава на директивата има и други предизвикателства, но сега смятам, че има възможност да постигнем споразумение в съвета по време на нашето председателство. За тази цел имаме нужда от подкрепата на съвета, парламента и комисията. Амбицията ни е да постигнем обща позиция, която да бъде основа за конструктивно второ четене. Сега ще премина към фармацевтичния пакет. Тук е, става дума за един въпрос, който е доста сложен, както всички си давате сметка. Този фармацевтичен пакет състои от три части. Информиране на гражданите, фалшифицирани лекарства и мерки за фармакобдителност. Ще започна с най-щекотливата част на този пакет. Е това информирането на гражданите по време на пренското председателство. Стана ясно, че много държави членки имат желание да отдадат приоритет на другите две части на пакета т.е. фалшификацията на лекарствата и въпроса на сигурността. Е, шведското председателство е съгласно с този пакет, следователно няма и следователно няма да продължим дискусията по въпроса в съвета в момента. Съветът изрази възражение по отношение на трудната разлика между рекламата и информацията, ролята на фармацевтичната индустрия и възражение от конституционен характер. Тази есен съветът ще се занимае с другите две части на пакета, които ще представя най-напред фалшифицираните лекарства, което е, свърз... което е свързана с навлизането на фалшифицирани лекарства в законната мрежа за разпространение. Законодателното предложение има за цел да предотврати това. Също... Ние имаме желание да, пред... да направим така, че да не се даде възможност на най-вредните странични ефекти да засягат гражданите. Що се отнася до председателството, ние отдаваме голямо значение на добрите контакти с докладчика, което ще ни позволи да водим ползотворен диалог. Друг въпрос, който искам да спомена е резистентността срещу антибиотиците и здравеопазването онлайн или e-health. Аз поех инициативата за заключенията на съвета в две области, които смятам, че са много важни, а именно резистентността към антибиотиците и електронното здравеопазване. Резистентността към антибиотиците е сериозна заплаха в бъдещето и е необходимо да се работи като се предприемат както хигиенни мерки в здравеопазването и да се намали броя на рецептите. Има обаче една област, която отдавна се пренебрегва и това е нужно развойната дейност в областта на новите антибиотици. В момента стимулите за научна, нова научна дейност за тези лекарства са недостатъчни. Следователно, има нужда от нови антибиотици, но а, новите научни изследвания, новите научни, научно-развойни дейности не отговарят на тази потребност. Ето защо е необходим координирана дейност, за да могат държавите членки, европейските институции фармацевтичните фирми да търсят заедно решение. Глобалното измерение в тази контекст е много важно. Що се отнася до електронното здравеопазване, ние искаме да се приемат заключенията на съвета, които засилват сътрудничество в Европейския съюз в тази област и ние смятаме, че е дошло времето да се отдаде подобаващо внимание на електронното здравеопазване в политическия дневен ред. Техническите пречки са премахнати и сега е време да се използват нови информационно-технологични инструменти, за да се използва това, което вече съществува. Разбира се, ние осъзнаваме факта, че използването на новите технологии имат сериозен потенциал по този начин хората могат да получат повече за парите си и ние сме твърдо решени да направим всичко възможно да се направи, да постигне напредък в тази област. В заключение искам да спомена директивата за даряване на органи и трансплантации. Ние ще продължим да обсъждаме въпроса по време на нашето председателство. За съжаление няма успеем да постигнем заключение, тъй като времето няма да стигне. Това е въпрос, който ще трябва да бъде поет от Испанското председателство. Сега ще е, приключа и искам да подчертая още един път, е, че е много важно да, за нас да работим заедно с Европейския парламент, за да постигнем набелязаните цели. А сега ще дам думата на моята колега Мария Ларсън и ви пожелавам интересни дискусии и добро сътрудничество. Драги депутати, съгласен съм с Георан Хеглунд, че много се радваме да сме тук, да се запознаеме с вас – и да положим началото на едно добро сътрудничество за есента. Искам да ви поздравя тези от вас, които са новоизбрани в парламента и които поемат първия си мандат в Европарламента. Желая ви много успех! Отговарям за общественото здравеопазване в Швеция. И това е един координиран ангажимент едно сътрудничество в областта на здравеопазването в Европейския съюз. Никой път не е било толкова актуално това сътрудничество, колкото днес. Много предизвикателства в здравеопазването, с които трябва да се справим, могат да се справим по-добре, когато работим заедно. Не е възможно една отделна държава да се противопостави на новият грип H1N1. Това показва какви големи предизвикателства тази пандемия носи със себе си. Необходимо е трябва да бъдем готови на национално ниво, на ниво Европейски съюз и на ниво целия свят за този грип. По отношение на пандемията мога да ви кажа какво правиме и след това ще се спра на здравни въпроси. Държавите членки от дълго време се подготвят за грипната пандемия. През 2005 година бе създаден Европейския център за заболяване и контрол. В Стокхолм се намира. И тази инстанция подпомага държавите членки с ноу-хау, с а, експертизи в тази област. Ние сме много добре подготвени чрез този център. През 2007 година този център прецени подготовката на Европейският съюз като добра. Им разбира се, реди са неща, които трябва да продължат да бъдат подобрявани. През 2007 година бяха набелязани нови мерки – и от години ние говорихме по тези въпроси в много министерски съвети. Се говори за условията, за предпоставките, за негативните последици от една такава криза. Естествено, ние имаме координация в целия свят, което е кръгълен камък в нашето сътрудничество. Трябва да обърна внимание, че усилията на ниво Европейския съюз под ръководството на препор... стават под е, ръководство и с препоръките на Световната здравна организация. Координацията, готовността на Европейския съюз значително се подобриха, но разбира се, възможно е да се продължи това подобряване. При, при чешкото председателство беше е, е направено на изварено заседание на Министерския съвет на 30 април ще продължим тази работа. При неформалното заседание на министрите в началото на юли бе говорено по този, темата с този грип и в съвета през есента ще се стигне до заключения, които касаят стратегически въпроси на бъдещето. Ето защо имаме едно допълнително заседание на министрите за планирано за 12 октомври относно този грип. Това е нещо, което предстои пред нас. В рамите на структурите на съвета имаме група на приятелите на председателството, която активирахме по въпросите на пандемията. Става дума за борба с този грип и мултисекторният аспект на пандемията – Какви въпроси ще осветим през работа си през а, есента? Това са ваксините, производството и доставката на ваксини за държавите членки, които до сега нямат споразумения с доставчиците. Това е една нормална солидарност, разяснителна работа, мултисекториални въпроси погледнати е от перспективата на Европейския съюз. Комисията по-настоящно интензивно работи по въпросите на този вид грип и в средата на септември ще има съответно съобщение от комисията. Това го поздравяваме и го считаме като важно сътрудничество. Е, работата в съвета, групата на приятелите на председателството и ние искаме да участваме в няколко а, заседания през есента и разчитаме на вашият ангажимент и подкрепа. Искам да обърна внимание, че комисията през юли издаде една препоръка за вакциниране срещу нормалният грип, който всяка а, зима посрещаме. Един план за действие в държавите членки трябва да бъде създаден с 20 75%, които са на възраст на 65 години, трябва да бъдат иммунизирани. Шведското председателство ще, ще започне преговори в съвета по тези препоръки. Искам се спра сега на някои аспекти, които са с актуално значение. Първо темата алкохол. Както сигурно знаете, шведското председателство Швеция още при председателството през 2001 година, и първа година в е, координиране с Европейския съюз обърна внимание на вредните последици от алкохола. В Европейския съюз беше създадена една обща стратегия и това е много важна работа, която сега искаме отново да я продължим и да я подкрепим. През есента шведското председателство в тясно сътрудничество с Гедесанко ще организира една световна конференция и ние се надяваме, че съвета ще извлече полки от, за здравеопазването по темата алкохол през декември. Вие се концентрираме в борбата срещу алкохола при младите хора, маркетинга и вредните ефекти от алкохола общо. Фокуса на общата на глобална конференция ще бъде връзката между алкохол, беднота и раз... разпространението на инфекции, инфекциозни заболявания в държави с нисък и среден, е, средни приходи на гражданите в сътрудничество, разбира се, с Световната здравна организация. Една друга конференция ще се проведе в парламента следващата седмица на 9 септември. Става дума за алкохол и бременност. Надявам се, че може да вземете участие в тази конференция. Вие сте добре дошли на нея, както и на другите конференции, които изборих. Друга важна сфера са наркотиците. Под шведското председателство ще надяваме се, че можем да приемем една препоръка на съвета за, за профилактика по вземането на наркотици. Особено при младите, да може по-късно да започне този процес. Става дума за въпроси, които са свързани с международното сътрудничество. Пушенето е много вредно за здравето в цяла Европа. Има национални усилия, усилия на Европейския съюз, да за ограничаване на тютюнопушенето и вредните му последици. Има предложение, проекто предложение за свободни от дим зони. Тази препоръка се надяваме, че през декември месец ще бъде прията от съвета. Вие ще получите. Искам да се спра на на здравето за възрастни хора. Ние сме пред демографско предизвикателство. Населението остарява с година на година. Става дума за достоен живот на стари години. И социалните министри ще преговарят за последиците и ще бъдат а, приети заключения през есента. Уважаеми председател, уважаеми депутати, има много въпроси, които трябва да бъдат разгледани. Те заслужават вниманието на Европейския съюз. Но разбира се, следващото трио от председатели е, трябва да продължат нашата работа. Имате думата за въпроси. Готови сме да отговаряме на тях. Започва дискусията. Благодаря ви. Благодаря на двамата шведски министри. опазване. то е тема, която интересува всички хора. И нашата комисия също а, разглеждаме такива въпроси, следиме всичко. Така, имаме 45 минути задаване на въпроси. 20 души са се, са се обадили. Надявам се, че всички ще имат думата на всеки давам по минута и половина за изказване и за въпроси. Нека всеки да може да се изкаже. Петър Лис. Благодаря, господин председател. Благодаря, а, господин и госпожа председатели на съвета. Нараства значението на темата здравеопазване. Работя вече няколко години в тази комисия. Три точки за господин Хеглунд правата на пациентите. Смятам, че е добре това да го разглеждате като приоритет на председателството. Моля, погледнете текстовете на Европейския парламент, текстовете от съвета с някои забележки, някои формулировки по етически чувствителните въпроси може да бъдат приети. По темата ваучер е много важно за нас. Важно е пациентите да имат една гаранция, че няма да се срещнат с финансови проблеми, когато бъде одобрено лечението. Моля за вашето внимание по тези въпроси. Пакета с лекарствата е много спорен в нашата комисия. Има критика. Някой казва да не се разглежда това въобще, но аз на тази тема обаче ние трябва да се посветим установяваме, че има независима информация за пациентите, която е важна, а не само информацията на производителите. Относно органите, член 13, 14 и 15 на предложението на комисията е- са важни. Става дума за доброволно, безплатно даряване на органи. Това винаги е било важна тема в Европейският парламент. Сега комисията най-накрая пое тази тема и съвета трябва да я подкрепи. Тъй като нямам време, последна забележка за новият грип, не бива паника да има, нито да проявяваме небрежност. Моля, разгледайте внимателно темата деца и новият грип. Препоръки за профилактика, за терапия. Дам думата на Дагмар сега. Благодаря. Телеграмен стил. Съжалявам, здравопазването, трансграничното здравопазване е важно за правата на човека. Аз не можах да разбера вашите проблеми. Приложение в частните доставчици на услуги. Например, ако предвидена услуга в каталога на една държава, трябва и в друга държава да може да съществува. Това независимо от това, кой ще достави тази услуга в другата държава членка. Не бива да създаваме проблеми там, където няма. Също за безопасността, нивото на качеството, ако разгледате трансграничното здравни грижи, погледнете държавите членки, има големи разлики в качеството. Даже в една държава членка има големи разлики. Не бъдете твърде претенциозни, а разгледайте проблемите, които имат пациентите. Аз се очаквах на някои коментари. Например, аз съм а, поддала редица изменения, предложения за изменения по заболявания, където нямат възможност в някои държави членки да бъдат ликувани. Информация за пациентите и сигурно би било позар и скандал, ако съвета не поеме тази тема да се решават проблеми е ваша и наша задача. Когато има проблеми, при ограничаване на рекламата, ние ще решиме. Никой не иска реклама за задължителни за, за, за получаване чрез рецепта лекарства. Е, информацията, която е на опаковката е недостатъчна. Тя остава пациента сам с темата. Ако вие не се захванете с тази тема, ще видите, че организациите на пациентите ще се захванат с нея, тъй като на пациентите е нужно по-голяма информация. Хората не могат да работят с английските интернет страници, някои от тях не могат. Моля, тази тема разгледайте внимателно. Парламента ще продължи да се консултира по този въпрос. Благодаря, Дагмар. Антония Първанова сега има думата. Much, both... Благодаря, господин председател. Благодаря на двамата министри. Виждам, че имате амбициозна програма и това ме радва, тъй като за този мандат нашата комисия изглежда ще има много работа по пакета за общественото здравеопазване, което не беше така при предишния мандат. Може би тази комисия ще бъде много по-ангажирана с тези въпроси, отколкото когато и да било преди. Необходимо е да се поработи допълнително по правата на пациентите, не само в случай на трансгранично здравеопазване, но и като се отчитат разликите между държавите членки по отношение на безопасността, качеството, както и достъпа до високотехнологични лекарства. Имаме Европейска харта за правата на пациентите има държави членки, които имат законодателство на национално ниво, други, които вземат предвид само това, което смятат съответните здравни служби като право на пациента. Като имаме предвид, че ще излезе доклад до края на годината за неравенството при здравеопазването, Смятате ли а, да обмислите какво може да се направи в бъдеще, за да бъдат разрешени тези разлики между държавите членки по отношение на а, качеството в здравеопазването? По фармакологичния пакет това е чувствителен въпрос и мисля, че ние потърсихме баланс между интересите на различните заинтересовани страни, но тук ние трябва да защитаваме преди всичко обществения интерес. Много добре би било да има добро сътрудничество между генерални дирекции по здравеопазването и предприятията. Следващия оратор. Благодаря. Имам въпрос, свързан с граничното здравеопазване, тъй като в парламента имахме голям дебат, най-вече какви условия са необходими за предварително разрешение за трансгранично лечение. Мисля, че парламента направи нужното, за да се подобри гъвкавостта при тези условия. Вие казахте доста конструктивни неща в тази посока и че очаквате да мине на второ четене доклада. Питам се в каква степен съвета подкрепя допълнителната гъвкавост, която се а, прилага по отношение на условията за разрешаване на трансгранично лечение. Може да кажете нещо повече в този смисъл? Много кратко, много добре. Марина Янокодаки със следващия оратор. Не, има грешка. Ана Росбах. Имам няколко въпроса към министър Хедлун, както и към министър Ларсон. Първо към господин Хеглунд. Във връзка с регламентите по отношение на пациентите. Много дъчани отиват в Швеция, за да получат заболекарски грижи. Въпросът ми е дали този брой на допълнителни пациенти се е отразил върху времето, което трябва да изчакат шведските пациенти. Направени ли са също разчети, колко допълнителни часове работа се изискват от медицинските лица? А и как можем да се справим с положение, при което а, Пациентите пътуват из цяла Европа. Относно достойното устаряване, какви дейности са предвидени, като спорт и други? Имате ли сравнителни данни за постигнатите резултати между отделните държави членки, за да може и другите да се възползват от тези възможности? Франсуаз Гростет благодаря. Искам да кажа на господин министър на социалните въпроси, че не бях убедена, когато той говореше за директивата за пациенти, правата на пациентите. Аз съм разтревожена, тъй като не усетих воля от ваша страна нещата да тръгнат и да не се губи време. Искам да ви напомня с две думи това, че Европейският парламент настоява да се осъществи това, което е разпоредил Европейския съд и не е друго. Нещата са ясни. Не искаме дискриминация между гражданите. Искаме пациентите да имат право и възможно да получат най-доброто възможно лечение. Ние искаме просто да се помисли за хората, които страдат. Евро. Що се отнася до графикът, Европейския парламент изслуша... изслуша много внимателно това, което казахте и очакваме да се постигне. Що се отнася до контактите с докладчика, да, но трябва бързо, тъй като става дума за нарушение за престъпна дейност, що се отнася госпожо председател, госпожо министър. Европейската комисия на 22 юли прие две предложения, които би трябвало да дадат възможност да се борим срещу Алцхаймер и другите дегенеративни болести, свързани с устаряването. 7 милиона души страдат от Алцхаймер в Европа. Тази цифра ще се удвои след 20 години. Ето защо този проблем трябва да се трябва да дойде в центъра на вниманието и да се направи това, което е необходимо на ниво научни изследвания във всички области, във всички държави членки. Искам да знам дали шведското председателство има намерението да направи така, че нещата да тръгнат напред. Благодаря. за Весланд има думата. Много съм щастлива, че тук са двамата шведски министри. Имам един въпрос най-напред към Йоран Хеглунд. Разбирам, че вашата работна програма не е много амбициозна, поне що се отнася до информирането на пациентите – Много депутати в парламента си задават въпроса за правомощията на държавите членки в областта на здравеопазването. Искам да попитам дали позицията на шведското правителство е, е подобна на тази в мнозинството в съвета. Е, можем ли да очакваме някакви по-бързи действия? имам въпрос към Мария Ларсън, свързан с един въпрос, който обсъдихме вчера във връзка с вакцинирането. Вчера тук беше госпожа Якап от Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията. И вчера имаше конференция по а, вакцинирането и там беше казано, че вакцинирането ще започне първо с здравите хора. За другите вакцинирането ще започне много по-късно и искам да ви попитам какво можете да ни кажете по този въпрос разполагате ли с различна информация от това, което ни беше казано от центъра в Стокхолм. Благодаря, господин председател. Госпожо и господин министър, искам да се върна на въпроса за информацията за лекарствата. Тук беше комисаря Ферхойген, но казва се, че има липса на воля да се отиде по-далеч повечето членове на тази комисия смятат, че това е странно. Ние смятаме, че е важно да се решат въпросите, така че да се постигне едно споразумение. Но е, тук става дума за един много важен е, въпрос. Чакаме от 8 години, защо нищо не е направено. Много съжалявам, че вие решихте да не, направи, да не направите така, че да се постигне напредък по време на шведското председателство. Необходимо е конструктивно сътрудничество, а това е трудно, ако не знаем каква е позицията на Швеция по отношение на рекламата, например. Много е важно пациентите да разполагат със сериозна надежна информация защото очевидно оказва се, че само Онези, които имат достъп до интернет, могат да разполагат, могат да получат необходимата информация. Госпожо Ларсън, що се отнася до тютюнопушенето, искам да попитам какво мислите. Yeah. какво мислите по този въпрос? Благодаря. Поздравявам делегация на швейцарският парламент. Между нас добре дошли на всички вас в нашата комисия по околна среда. Енис Вилмут има думата. Благодаря. Благодаря на двамата министри за, въпрос, за отговора на въпросите. Вие поставихте някои сериозни теми, които следва да разгледаме, но аз искам да фокусирам вниманието върху болестта Алцхаймер. Това е въпрос по-скоро към Мария Ларсън. И останалите невродегенеративни заболявания, което създава доста проблеми на пациентите и на техните семейства. Около 130 милиона евро се изразходват за целта. През юли се говореше за програмиране съвместно на средствата за научни изследвания на държавите членки в тази област. Тук е необходимо да има добра координация. Това е въпрос, който не може да чака, той е спешен. Как ще гарантирате постигането на напредък по този въпрос? Благодаря ви много. Фредрих Рис. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратка, тъй като някои от моите въпроси бяха зададени. Аз искам да кажа, че е необходимо да се предприемат категорични действия връзка с Алцхаймер – Мисля, че борбата срещу Алцхаймер е не е приоритет. Това е задължително и следва, смятам, че председателството, шведското председателство трябва да се захване с него. Отбе... Ние отправихме препоръка за даряването на органи. Вие казахте, че ще продължите действия. Може би това ще бъде прехвърлено към испанското председателство. Испанц, Испания е, може би, отличникът в областта на даряването на органи. Що се отнася до редките заболявания, нищо не казахте. Знам, че това е една от любимите теми на госпожа Гростет. И в парламентът също така проявяваме интерес. Редки, това са редки болести, защото засягат 6 от 10 хиляди души но независимо от това броят на страдащите от тях е достатъчно голям, за да изискват координирани действия от страна на медицинските, научните органи и от друга страна на администрацията. Е, мисля, че е, трябва е, да обърнем сериозно внимание на тези сериозни приоритети. Госпожа Мишел Ривази господин председател, госпожо и господин министри. Искам да се върна на фармацевтичния пакет с двете части и информацията за пациента и лекарствата. Да вземем за пример грип H1N1. С, какво разполаг... с каква информация разполагаме за ваксината? Как да задължим фармацевтичните лаборатории да включат информация. Това е информация, не е съобщение. Какви са помощните средства, тъй като алуминия, алуминия има токсични свойства, той, а той води до Алцхаймер. Вчера разговаряхме с госпожа Якап, но тя не даде отговор. Второ, информацията за пациентите. Интересно е, че има или се правят две различни препоръки. От една страна казват по-уязвимото население ще бъде вакцинирано първо. Вчера обаче госпожа Якоб казва, че не могат те да бъдат първи вакцинирани, тъй като не разполагаме с достатъчно знание за резултати от клиничните изпитания. И както каза шведската колега, в края на ноември ще могат да започнат тези вакцинации. Тоест и тук става дума за липса на информация. Бих искал да попитам, кой отговаря в Швеция за страничните ефекти? Това фармацевтичните лаборатории ли са? В някои страни, като Съединените щати, фармацевтичните фирми не, не искат да носят отговорност за страничните ефекти. Каква е позицията на шведското правителство? Мирослав Миколашич. Добър ден! Благодаря, господин председателю. Уважаеми министри, аз ще бъда съвсем кратък. Искам да поздравя моя колега Ривази, тъй като тя каза това, което аз исках да кажа във връзка с вакцинирането срещу сезонния грип и срещу грипа H1N1. Проблемът е кой отговаря за всичко това. Това е уместен въпрос. Дали това са фармацевтичните фирми или държавата? И дали председателството може да ни каже как стоят нещата в това отношение? два въпроса, които силно ме интересуват. На първо място директивата за донорство на органи. Това е въпрос, който трябва внимателно да следим. Аз самия съм с медицински опит и зная колко е важно да се осигурят органи за трансплантация на нуждаещите се. Аз разбирам, че шведското председателство ще фокусира вниманието върху лекарствата. В новите държави членки също има тенденция да се използват а, лекарства, които оказват вреден ефект върху здравето. Също използването на наркотици – Ние очакваме да се вземат нужните мерки в това отношение. Следващия въпрос. Благодаря за това, че ми давате думата. В Европейския съюз ние полагаме всички усилия, за да постигнем напредък в борбата срещу рака. Успехът на тази борба зависи и от ранното диагностициране. През последните няколко години заболеваемостта от рак на черния дроп дроб и хепатит Б нараства. Въпросът ми е дали въпроса за рака на черния дроб ще бъде включен в препоръките на съвета за скрининг на рака. Също злоупотребата с алкохол е свързана с този проблем и искам да разбера какво е вашето мнение по този въпрос. Госпожа Естрела. Благодаря. Искам да се върнем към директивата за правата на пациентите при трансгранично здравеопазване и да подчертаем колко е важно да има предварително а, съгласие за такива грижи. Това ще даде нужните гаранции на пациентите, а и ще гарантира жизнеспособността на здравните системи в държавите членки, които осигуряват а, а, всеобщо здравеопазване. Това се подчертава и в а, нашия доклад. Другата тема е свързана с ваксините. Искам да привлека вашето внимание към някои новини, които не бяха опровергани и които твърдят, че може да има някои доста вредни странични въздействия върху здравите хора дори. И гражданите се питат дали няма да е по-опасно, ако се вакцинират, отколкото да проболедуват от грип. Има ли някакви гаранции относно качеството и безопасността на ваксините? Както разбираме, не е имало достатъчно време, за да се направят нужните клинични изпитания. Искам също да поздравя председателството че отделя такова голямо значение за успеха в борбата срещу употребата на алкохол сред младите хора и желая пълен успех на конференцията, която ще организирате по тази тема. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратка, защото Мишел Ривази зададе въпросите, които исках да задам мисля, че е много опасно и съзнателно използвам тези думи, да няма информация на ниво общо за ефекта на вакцината H1N1. Искам да ви помоля да се замислите за доверието в националните агенции, ако не постигнат съгласие с Европейския център има ясен случай за това каква трябва да бъде ролята на Европейския съюз по отношение на информацията. Искам да припомня и казаното от госпожа Род Берент за опасността от това да не се предоставя достатъчно информация. Не бива тази информация да отива на заден план заради други приоритети. Ако не, не предоставяме обществена информация в областта на здравеопазването, което е приоритет, тогава аз изпитвам сериозни притеснения и за другите политики. Кристина Готярес Кортинес. Благодаря, господин председателю. Относно мобилността на пациентите, аз като испанка подкрепям регулацията, която имаме. Версията на парламента, разбира се, подкрепям. Скандално е, че съвета все още използва документа на комисията и тази директива все още не е напълно желателна. този смисъл мисля, че тези полудемократични тенденции не бива да продължават да се дискутира по прият от парламента документ на комисията относно разходите. Не може Относно грипа, грипа в момента няма големи последствия. Проблема е диагностиката. В Испания и в други европейски държави е, здравните центрове все още не са в състояние да добре да докажат симптомите на този грип диагностиката не може да се извърши както трябва все още, за да се установи диагнозата на този грип. Така че смятам съвсем сериозно, трябва да се започне цялата процедура да бъде наново обмислена, включително диагностика. Съжалявам, че толкова много не се говори по този въпрос, той е важен. Рихард Зебра има думата. Благодаря, господин председател. Функционираща система на здравоопазване предполага разходите, които възникват при трансграничното оказване на здравни услуги, да могат да бъдат понесени. Държавите, които имат добре развити здравни системи, обръщаме внимание на шведското председателство, че трябва по-бързо да се изплащат разходите в друга държава, когато се лекува някой от гражданите на една държава. Ваучерите, одобрението на ваучерите трябва да бъдат практически добре направено за пациентите, да не плащат самите те големи суми. Относно алкохола, действително разумно ли е да се организира конференция по тази тема? като знаем, че младеща в някои държави членки, особено в моята родина също, все повече и по-рано започва да пият алкохол. Не може ли да се по-сериозни мерки от шведското председателство се предприемат, колкото организиране на конференция? Жил Паньо. Искам да се върна към тази тема, която е изключително важна. Маргарет Шоу от СЗО зададе въпроса кое е по-важно в борбата срещу свинския грип. Тя каза, трябва ни политическо лидерство, много добра координация и мисля, че Европейският съюз те, вие е, държите председателството и вие трябва да държите сметка за ролята на лидерството. Не само по отношение на информацията, но и по отношение на медицински въпроси, които все още не са решени. И остават много въпроси, много въпросителни, например за страничните ефекти на ваксината но също така и дозата на ваксината, дали 30%, както каза генералния директор. Ако 30% бъдат засегнати от грипа, 30% от 6 милиарда живеещи на Земята – дозите, с които ще разполагаме, просто ще са крайно недостатъчни. Въпросите на Мишел Ривази са много важни по отношение на броя на хората, които ще бъдат засегнати. 40% от младите в добро здраве може би ще починат от вирус на бронхопневмония. Ето защо ние искаме не само информация, но искаме и отговори. Криста Клас. Благодаря, госпожо председател на съвета. По въпроса за пандемията е много важен. Ние поставяме въпроси, на които вероятно не може да отговорите. Във вашето изложение говорихте за общо снабдяване на държавите членки е, на държави, които все още нямат достъп до производители на е, иммунизациите, на ваксините. Дали ще има достатъчно ваксини, дали има достатъчно разработки и производство, какво комисията и съвета ще направят, за да имаме достатъчно ваксини, как ще бъдат разпределени те. Това е голямо предизвикателство за вас. Във вашето министерство Е, носи името Министерство на възрастните хора и общественото здравопазване. Е, искам да ви обърна внимание на обозначението на храните, особено за възрастните хора. Важно е да е четлив, да са четливи описанията. И точно при възрастните хора е важно това. Относно алкохола, ще се вземете с него, както разбрах. Ние говорим за злоупотреба с алкохол. Имайте това предвид, а не просто за алкохол. Става дума за ние говорим за злоупотреба с алкохол. Не става дума за една чаша вино, която човек изпитва, изпива заедно с хра... която обядва или вечеря. Това просто принадлежи към културата на европейците, но говориме за злоупотреба с алкохол при млади хора или при бремени жени. Благодаря ви. И накрая Йорго Шакаксис. Благодаря, господин председател. Аз поисках думата поради това, че казахте, че няма да се продължи да се следва проекта за информация за пациенти. Аз искам да протестирам и лично ви обръщам внимание, че защото вие сте привърженик на тази система и мисля, че няма по-добро време от сега. Една система, която е, сме експортирали от Швеция, в Европейския съюз, защо тя сега не се а, е, защитава от а, е, шведското председателство? Вашият министр-председател е за това. А, е, Европейският министр също потвърди, че шведското правителство е за това. Имате шведски докладчик тук, който принадлежи към управляващата партия на Швеция. Няма по-добър по-добра възможност от сега на работа, която 10 години вече вършим и вие сте извели на високо ниво, сега внезапно да отпадне от, като тема в съвета. Така че, господин министр, вие ние очакваме в съвета да изградите компромиси, мнозинства. Едно не искаме. Не искаме през 2009 година да кажем, че будните клиенти – будните пациенти, информираните пациенти не ги желаем. Не може така. Вчера бе говорено за аргумента с рекламата – въпрос на етика, въпрос на касите, на здравните каси. Те казват, будните пациенти са много скъпи, излизат ни много скъпи. Какво се оказва? Че не искаме будни пациенти, така ли? Господин министр, благодаря ви, че ме изслушахте. Така, това беше маратон от въпроси и коментари. Вие виждате каква компетентност има в... и каква ангажираност има сред нашите депутати. Очакваме вашите отговори. Георан има думата. Благодаря. Да, зададахте много въпроси. Надяваме се, че ще успеем да им отговорим. Ще се постарая да малко да групирам вашите въпроси. Вярно е, че когато става дума за мобилността на пациентите, е, това е въпрос, който е част от моите компетенции. Бяха зададени редица въпроси в тази област. Зададахте и въпроси, свързани с фармацевтичния пакет, даряването на органи. Ето защо ще се от... постара да им отговоря по групи, що се отнася до мобилността на пациентите. Както множество депутати казаха и както аз казах в встъпителните си думи, това е нещо много важно и от страна на шведското председателство ние ще се постараем да направим това, което е необходимо, но трябва да сме наясно с това, че различните държави членки изтъкват различни разнопосочни доводи, те имат различни потребности и желания и всички те трябва да се разгледат, за да се постигне споразумение. В, като ги разгледаме, ще се върнем в парламента за второ четене. Както знаете, има някои трудности, свързани с възможностите за пациентите и техните права да получат здравеопазване в други случаи. Знаете, че има разлика между здравните системи и тези неща трябва да се отчитат. Много въпроси бяха зададени и, и, и запознати се с проблемите за ваучерите, за да не се плащат авансово средства. Всичко това може да, да, да доведе до проблеми за хора, които не разполагат с достатъчно средства. Е, ще, да ви, ще видим какво може да се направи и се надяваме да постигнем споразумение. Бяха зададени някои въпроси, които са много е, сложни. Те са отнесени на вниманието на съвета и ние ще видим е, дали е възможно да постигнем споразумение, като държим сметка за интересите на пациентите и възможностите да бъдат лекувани в други страни. Аз също изпитвам притеснения и имам огромно желание да направим максималното по време на нашето председателство. Но е вярно, че трябва да се постигне мнозинство. Без мнозинство нищо не може да стане. По отношение на медикаментите в фармацевтичния пакет имат три части и ситуацията в съвета е такава, че по време на шведското председателство няма да успеем да постигнем напредък по отношение на информирането на пациентите. Ето защо решихме да поставим акцент върху другите две части, защото те са не по-малко важни. Вяжно, вярно е, че информацията е важна, но констатирахме, че по време на шведското председателство ще бъде абсолютно невъзможно да се постигне Заключение. За, възникват множество въпроси в този контекст. Трябва да знаем, че в някои страни има проблеми, проистичащи от Конституцията. Този въпрос не може да се реши в рамките на 6 месеца. Необходимо е да се проведе една много по-задълбочена дискусия и ще се постараем да потърсим друго решение, за да постигнем напредък, но за момента е, не е възможно да се, да се постигне окончателно решение. Що се отнася до редките заболявания, някои държави членки приемат че могат да се формулират препоръки, общи препоръки. Необходимо е, необходими са ни обаче повече, повече познание, повече информация в тази област. Разбира се, дефиницията на понятието редки заболявания е, е също важна. Ние в Швеция започнахме работа по пилотен проект. По време на срещата в Стокхолм решихме да започнем този пилотен проект, за да съберем повече информация. В рамките рамките на този проект през ще се проведе още една среща. Както виждате, ние отдаваме голямо значение на лекарствата за редките заболявания, въпреки че става дума за относително малък брой пациенти, но искаме искаме да се направи нещо в тяхна полза, но за тази цел има нужда от сътрудничество и взаимодействие. Не знам дали има други въпроси, свързани с моите компетенции. Много въпроси бяха зададени за ваксината и Мария е министърът, който е по-компетентен. А да, за даряването на органи, както знаете, имаме тясно сътрудничество с испанските колеги. Вярно е, в областта на органите е необходимо високо ниво на сигурност. И Испания иска да работата да продължи по време на нейното председателство. Необходими са сигурни, надежни форми. Знаем, че в някои страни вече съществуват някои разпоредби, някои страни са направили доста, но в други обаче все още има много работа да се върши. В някои страни броят на хората, които са готови да даряват органите не е малък, само че има какво още да се направи по отношение на сигурността и доверието на пациентите. Благодаря за вашият интерес и за, към всички тези въпроси. За мен е много интересно да съм сред вас. Искам да изясня някои въпроси и ще се постарая да разделя въпросите. Що се отнася до възрастните? Когато говорим за устаряването на населението и за демографските промени. Това е явление, което засяга всички държави членки. От, е, то е положително явление, защото говори за нарастващо благополучие. И трябва да сме наясно с факта, че има голям брой възрастни, които са в добро здраве, които се радват на живота и ние трябва да направим така, че тези хора да останат по-дълго на пазара на труда, тъй като работата им дава възможност да останат дълго по-активни и работата всъщност е, запазва хората. Трябва обаче и да предвиди мерки, така че тези хора да имат е, добро е, медицинско обслужване, когато е, е необходимо. Тези проблем с дегенеративните състояния, като Алцхаймер, но това е област, която попада в националните компетенции. Има обаче какво да спечелим от едно максимално тясно сътрудничество. Радвам се, че... Радвам се от това, което беше направено в, в, в рамките на тройката по време на предишното председателство. По време на шведското председателство ние ще се постараем да видим как могат как, как може медицинско обслужване на възрастните да бъде постоянна част от приоритетите. Ако си обменяме информация, ще видим какви са реалните потребности в различните страни. Ние ще се постараем през декември да приемем заключения и на ще се постараем да извлечем максимално от конференцията на експертите през септември. Въпросът е от решаващо значение. Много е важно възрастните хора да бъдат част от да бъдат постоянна част от дневния ред от приоритетите. Вие зададахте някои въпроси, свързани с грипа. Вярно е, че въпросите са сериозни и ние е, трябва да се надбягваме с часовника, така да се каже. Решихме да организираме извънредна среща на министрите и, на, е, и тази дневният ред на тази среща е из изцяло посветен на грипа. Трябва да кажем, че става дума и за въпрос, който влиза в компетенциите на държавите членки. Ние ще се постараем да видим какво може да се предприеме с националните органи. Те ще бъдат поканени да представят направеното от тях. Вярно е, че съв, съвместната работа е изключително полезна и на международно ниво разполагаме със Световната здравна организация, много уважавана организация в Европейския съюз. Е, мисля, че е много важно да продължим да работим заедно. Маргарет Чан ни каза, че има воля и да се работи заедно и на ниво Европейски съюз. Трябва да работим заедно, за да разработим обща стратегия. На 2 октомври ще обсъдим тези въпроси. Аз по отношение на някои от въпросите, които бяха зададени, аз се спрях, аз им отделих внимание в встъпителните думи. Много се е, зарадвах от това, че вчера сте разговаряли с представител на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията. Тя без съмнение ви е представила различните мерки за лична хигиена и така нататък. Също така трябва да споменем и глобалната солидарност, какво да, какво да предприемем, ако няма достатъчно вакцини за всички. Необходими са съвместни действия, продажбата и препродажбата на вакцини са въпроси, които не са лесни за решаване, тъй като възникват и юридически трудности тези въпроси ще се а, разглеждат от, комисия, от Европейската комисия и заедно с нея ще търсим удовлетворително решение по отношение на вакцинацията и сигурността и безопасността. Трябва да кажа, че онова, което идва че когато агенцията в Лондон издаде разрешение за ваксината, можем да сме сигурни в нейната безопасност. Може би трябва да изчакаме ваксината, за ваксината да бъде издадено разрешение преди тя да се използва. По отнош... Препоръчва се децата, които са на по-малко 3 години, да не бъдат вакцинирани. При всички случаи трябва да следваме дадените препоръки. Националните органи трябва да се сътрудничат активно с СЗО и с Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията. Що се отнася до информацията, каналите, по които тя се предоставя, са различни, ето защо трябва да търсим информация от източника. Възможно е понякога да има отклонения. Винаги се към информация, към съществуваща информация винаги се добавя нещо ново. Повтарям, ние гледаме на тези въпроси много сериозни за нас. Те са приоритет. Ще се постараем да организираме извънреден съвет и ще поставим акцент върху въпросите, които представляват добавена стойност за Европейския съюз. Важно е да се вакцинира населението до толкова, доколкото това е възможно. Сега, по отношение на алкохола, благодаря за въпросите, които зададахте. Вярно е, че е, населението в е, Европа е, е взема водещи позиции в употребата на алкохол. Ситуацията е сериозна. Имам предвид злоупотребата с алкохол. Това, което ни притеснява особено е консумацията на алкохол от младите, от младежите и ще се постараем да се съвета да приеме заключение след конференция. Има още два въпроса, на които ще отговоря бързо. Въпросът е свързан с съобщението на Комисията за здравето и сигурността. Това съобщение би трябвало да бъде публикувано през декември. С други думи, не нашето председателство ще се занимава с тази тема. Също така беше зададен въпрос за тютюнопушенето. пушенето е, този въпрос няма да бъде решаван от е, шведското председателство. Благодаря. Благодаря на двамата министри на Швеция. Желаем ви успех, тъй като хората навън очакват много от Европейския съюз. Закривам заседанието. На 30 септември е следващото заседание.